нашата позиция. Мисля, че това е много важно в случая. Искам в тази връзка да благодаря на правната комисия и на правната служба в парламента. Благодаря на колегата Фрага Естевес. Общото разискване по четирите доклада по темата рибарство приключи. Докладите ще се гласуват утре в 12 часа. Колеги, следващото заседание ще се състои утре от 9 до 13 часа и е, така нататък, както е обявено в дневния ред, е, който е публикуван на страницата на Европейския парламент. С това закривам заседанието и казвам на